100%. А трудно е изпълнението съвсем на 100%. И, а, и неизразходваните средства по принцип трябва да се, да се трансферира към линиите, където имат нужда от повече средства. Но това беше практически практически невъзможно. Тогава за 2009-2010 година имахме остатък от 133 милиона Същото въжеше и заплащанията. Обикновено към края на финансовата перспектива изпълнението е около 100%, но в някои ниши, в някои а, отрасли а, имаме средства, които обаче не можем да прехвърлиме в, в други също, същевременно получили сме искания за 5 милиарда, които да бъдат разпределени на 28 или 29 декември. Тоест, не разполагахме с необходимите средства, имахме много малко време на разположение, съответно беше необходимо да разполагаме с по-гъвкави инструменти. Това в крайна сметка може да послужи като полука, която да извлечеме за 2012 2012 година. Economic Recovery Plan. А, а, подобни средства са необходими за изпълнението на широкобащабни програми, както извеждането от употреба на реактори в ядрени централи. Включително и изпълнение, изпълнението на широкомащабни програми, финансирани от Кохезионния фонд. Що се отнася до регионалното развитие и други дейности. Има известна неяснота от колко средства биха били необходими за фонда за бежанците, фонда за иммиграции и така нататък. Сега. А, някои програми са, са забавени, други не се изпълняват изцяло. И за това се обръщаме към парламента за подкрепа с цел трансфер на, на средства. А, около 200, 200 милиарда бяха прехвърлени към социалните фондове, регионалните фондове за образованието през целия живот. И Съответно, в, в, в тези области можахме наистина да а, прехвърлиме и да финансираме с много големи суми, повече отколкото беше предвидено, благодарение на трансферите и по този начин да стимулираме а, растежа. Виждате графиката, чер, червената права е приятия бюджет, а пунктираната червена линия е предложения проекто бюджет, докато зелената права е изпълнението на бюджета, докато пунктираната зелена линия са исканията за възвръщане на средства. Виждате, че е, исканията са е, много по-значими, е, много повече отколкото гласувания бюджет и много повече отколкото проекто предвидения бюджет. Картината е съвсем ясна. Става дума за из... суми, които се дължат за изпълнени вече проекти, абсолютно а... законно изискаеми суми. И предвид това положение на нещата, ще, се, ще бъдем изправени пред огромни трудности през 2012 година. за, за, за, за в рамките на три седмици получихме искания за плащания в размер на 15 милиарда евро. Виждате червената чер, чер, черве, червената крива, това са реалните, извършените плащани, докато зелената, това са исканията внесени от държавите членки и които са абсолютно законно основани. Това са страните, списъка на страните, които са ни изпратили искания през декември и които все още не са получили сумите, които им са а, са им дължими. А, от, между тях има страни, които наистина са в много трудно положение. Ето Испания, Италия, а, Гърция, Португалия. Проблема всъщност е а, проблема идва от а, необходимостта да се а, предостави ликвидност на тези е, държави членки. Не можахме да извършиме тези плащания в е, съответните законни срокове, поради това, че или исканията постъпиха много късно или имаше закъснение на изпълненията на проектите или просто защото не разполагахме с а, е, ликвидност, необходимата ликвидност, а, е, като е, сега вече в началото на 2012 година започнахме да извършваме тези плащания, като приоритет се отдаде на Гърция по разбираеми причини. Нека да разгледаме по-близо тази таблица. Знаете какво, какво се крие за тази а, е, таблица. Е, не можехме да пре... не можехме да предвидиме какви ще бъдат изискуемите суми в края на годината. Разполагахме с 5 милиарда, които трябваше да бъдат транс... трансферирани през следващата година. Е... Една Една от причините, знаете, е изискването за финансиране в размер до 95% до 85%. Преди това тавана беше 85%, той сега е 95%. Не всички е, държави членки са поискали този, тези допълнителни 10% като например Латвия, защ, защото колкото по-висок е процента на съвместното финансиране, толкова по-малък е броя проекти, които се изпълняват в съответната държава членка. С Гърция и Португалия изплатихме 400 милиона миналата година и 300 милиона тази година. Има и друга причина. Става дума за, граф, за модела N плюс 1 и N плюс 2. за представяне на, на искания до края на годината, за да можем, за да не се загубят тези средства. И Италия внесе подобно искане в последните дни на декември за да не е, загуби тези средства въобще. И третата причина е, е а, цената на, за, на закъсненията. Виждате, зелената крива а, е, представлява 2007-2012, а синята 2000-2006 година. Тогава не бяха отбелязани закъснения при изпълнение на проектите, докато а, последствие 2007 и 2008 година на практика нямаше изпълнение на проекти, имаше закъсняване с изпълнението. и съответно изпълнение в а, закъснение в изпълнението на а, бюджета в а, многогодишната финансова рамка. Това е още една а, пулка, която трябва да извлечеме за с, изработването на следващата финансова рамка. Всяко закъснение води до огромни разходи. Columns. I, know I have a problem with naming the colors. Следващата тема са неизплатени ангажименти. С розово виждате отразени периода 2000-2006 година. Това са бюджетни кредити за поети задължения е при мен е поне е розово. Не знам на вас как ви изглежда. Виждате, че се опитваме да изплатим неизплатените задължения, така че да намалим дела им за финансовата перспектива 2000-2016 година. Това обаче, което ни чаква е един куп неизплатени задължения за 2007-2013 година. Това го виждате в изразено двете линии, които наподобяват оранжева и а, зелена. Зелената са задълженията, оранжевата изплатените задължения и разликата между тях в момента нараства, както виждате. Затова 2011 година имахме неизплатени задължения 2007 милиарда евро ще нараснат до 200 207 до 225 милиарда евро ще нарасне стоеността им. И те ще бъдат пренесени за следващия период. А, тук виждаме отново някои правни а, ограничения авансовите плащания тази година трябва да изплатим за безвъзмезна помощ за изследователска дейност в рамките на 45 дена. Това обаче няма да го, да го разисквам, защото това повтаря въпроса за N плюс 2, N плюс 3. 2014 година или 2013, по-скоро ще е особено сложна година. А, защото това е среща на държавите N плюс 2, N плюс 3, това число Португалия. Още една графика, на която виждаме а, какво е необходимо, за да се справим с задълженията от 2010 година. Това са само уводните бележки обаче, защото сега трябва да се съсредоточим върху 2011 изпълнението на бюджета на 2012 година ако трябва да навляза във всичките, си, е, всичките тези подробности е, за проекто бюджета за 2013 година, ще ни трябва да отделно заседание. Значи това, което правим, за да избегнем цялата тази планина от задължения. Сега, няколко думи в заключение. В края на годината ще ни трябва малко повече гъвкавост в финансовия регламент, което става въпрос за неизразходвани. и новите финансови нужди, разходи. Декември е проблем, тогава нито парламентът, нито а, съветът заседават. Представили сме един неофициален документ с а, предложенията си. Изпратили съм писмо и до а, всички 27 финансови министри, министри на финансите, с молба да ни плащат сметките си, исканията си за плащане а, не в края на годината, а по-рано, за да можем до края на годината да изплащаме. Исканията а, Трябва да сме подготвени за проблеми с паричните потоци е, през тази година. Над 10 милиарда евро е, са прехвърлени от миналата година е, като задължения. Някои сектори, като например изследователската дейност вече дават сигнали за недостиг на финанси, недостиг на средства, така че ще е необходимо да се коригира бюджета тази година. Ще трябва да се водят отново преговори в момент на криза, на а, оскъдица на ресурси и мерки за затягане на колана, но надежността на европейския бюджет сама по себе си е ценност и за да сме надежни, за да се радваме на доверие, трябва да възнаграждаваме изпълнените добре проекти. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин комисар. Преди да дам думата на тези, които я поискаха, бих искал да приветствам госпожа Клукас, която е докладчик по становище на Комитета на регионите с реформата на многогодишната финансова рамка. Ще я чуем малко по-късно. Считам, че представянето, което направи комисаря и е кратката дискусия, която ще последва това представяне, ще бъдат от голям интерес за Комитета на регионите. В момента разглеждаме един огромен проблем специално за структурните фондове и за Кохезионния фонд. Докладчика Джовани Левия поиска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Считам, че представенето на господин Лефандовски беше от изключително голяма полза, тъй като то ни позволи да установим проблемите, които ще съпътстват плащанията през 2012 година. Така че вече имаме известна представа за проблемите, които ще възникнат през 2012 година при приключването на финансовата година. Проблемите са на лице, това е ясно. Някои от тях могат да бъдат разрешени. като например се внесе известна гъвкавост при а, приключването на финансовата година. Комисарят ни каза току-що, че се предвиждат мерки с оглед по-голяма гъвкавост на края на финансовата година. 99 процента, около 99% са бюджетните кредити за плащания, цифра, която е много по-голяма от тази, която имахме през предишните финансови години. В крайна сметка виждаме, че са били изразходвани повече средства от първоначално планираните. Имаме и други лоши новини. Тъй като правим паралел между програмния период 2000-2016, а след това и периода до 2013 година, знаем, че имаше известни закъснения а, относно плащанията. Тези две прави, които вие ни показахте. Така че със сигурност ще е нужно, да, нужно извинете, да имаме отлагане на плащанията, за да може да се стигне до равновесие. Така че много внимателно трябва да следим бюджетните кредити за плащания и ми се струва, че би трябвало да се а, намесим по някакъв начин в рамките на следващия бюджет. Или като внесем корекции в бюджета за 2012 година, или пък като внесем корекции за финансовите перспективи за 2013 година, можем да изпратим искане до съвета в това отношение на 25 април комисията ще ни представи а, своят проекто бюджет и по-специално бюджетните кредити за плащания. Комисарът Левандовски изтъкна някои проблеми, а, както и тези свързани с N плюс 2 и N плюс 3. Европейската комисия в предложението си за проекто бюджет за 2013 година трябва да бъде а, реалистична и да прояви смелост, защото ние носим отговорност по отношение на бюджетните кредити и заплащания. Необходимо е още от самото начало да се покаже на всички европейски институции, че се нуждаем от тези бюджетни кредити и заплащания. Да, а, преминаваме през труден период. А, всички знаем, че държавите членки, които трябва да финансират европейския бюджет, са изправени пред трудности. Така че още от самото начало трябва да сме наясно с нещата. Комисарът ни напомни, че държавите членки, които са изпаднали в криза, са именно тези, които в края на миналата финансова година не са получили съответните плащания, въпреки представените от тях удостоверителни документи и фактури. Ето защо считам, че трябва да бъдем реалисти приканвам комисарят също да бъде реалист при реализирането на бюджета за 2013. Благодаря. Благодаря, Чувани. Господин Годманис. Благодаря много. Тази, тази сутрин получих тази, тази таблица, в, в, в която се е изложено точно всичко, което е изплатено на държавите членки по титул 2. Сега, като сега, ако доколкото разбрахме, 2007-2008 година на практика не са извърцани плащания, но виждам, че от 2009 нататък за, за 16 държави плащанията са били спряни в продължение на 3 месеца. В, е, става дума за социалния фонд. За 11 страни а, е, социалния фонд, регионалния фонд и е, кохезионния фонд. Аз се, се обърнах към комисията Реги, която а, ми каза, че се е допитала до аудитори за края, за плащания получени в края на, на декември. През 2010 година също през декември са получен, е получено огромно е получено едно много голямо количество искания. така че а, може би е необходимо някакси, някакво финансово инженерство, примерно, за да могат да бъдат изплатени тези, тези а, суми, да бъдат спряни другите и така нататък. И въпросът ми е следни, след, следния. С с подобно а, инженерство го, възможно ли е да бъдат а, изплатени сумите на всички страни, независимо дали тези страните са добри или лоши в кавички, дали освояват достатъчно или недостатъчно средствата. Колкото по, за кохезионните фондове. Знаем, че сумите са е, е, абсолютно еднакви за всяка една година, като при тях се прилага и 2% дефлационен индекс. Ще се окаже, че за че суми от 2007, 2008, 2009 година, които не са е използвани по регионалното развитие, са били прехвърлени за съвсем други проекти. И сега средствата по плана за възстъл, економическо възстановяване вече са изразходвани и сега имат искания по N плюс 1, N плюс 2, N плюс 3. Така че ясно, че ще се прилага финансово инженерство, за да могат да бъдат изплатени сумите, които са дължими, но ако това не е достатъчно, как, как ще стане? откъде ще дойдат тези средства. А, защото в накрайна сметка се отварят се ями от тук, от там, запушвате едната, а, запушвате другата, но какво, какво ще стане и откъде ще дойдат средствата, които, ще, които и те, и тъй в един момент ще трябва да се изплатат. Сидония. Два коментара имам аз и един въпрос. И още нещо. Мисля, че изложението, което чухме, бе особено полезно. Отдавна го очакваме тук в комисията по бюджета, бюджетната комисия. Мисля, че трябва да си припомним неприятните преговори през есента на 2011 година, миналата година, а също и още веднъж да кажем пред себе си, че всички сгрешихме и комисията, и парламента, и съвета. Съветът не бе прав, защото твърдеше, че няма нужда от коригиращ бюджет и от допълнителни плащания. Комисията казваше, че има нужда от допълнителни плащания, но ги бе подценила, бе ги устойностила твърде ниско, а пък парламентът се бореше за допълнителни плащания в по-голям размер. Така че трябва да се избегне подобно положение в бъдеще. Това удобно положение на а, неизразходване на бюджета, а, което траеше няколко години, приключи. Съветът обаче не разбра за какво става думата миналата година, че годините на бюджетен комфорт са приключили и няма да се върнат в скоро време. Ние и комисията си дадохме сметка за това, но не си е, дадохме сметка за мащабите на бедствието. Е, нещо не ми стана съвсем ясно в изложението. На първия екран казахте, че има две причини за неизвършване на плащания поради невъзможност за превод и поради липса на бюджетни кредити. Това са две различни неща. А, бих искала да видя точно на колко възлизат двата отделни проблема. Това не бе включено. Тоест, какви суми не са изплатени поради това, че е било твърде късно за извършване на превода и колко не са изплатени, защото средствата просто не са били налични. Никога не съм си и мечтала, че ще е, се произнасям по финансовия регламент, но сега се налага. Късните плащания, закъснелите плащания. Трябва да внимаваме, когато говорим за е, промяната и адаптирането на финансовия регламент спрямо действителността. Действителността е на лице, липса на комфорт в финансов план. Трябва обаче да сме а, внимателни, трябва да сме сигурни, че бюджетните правомощия на парламента се зачистят, но а, това са разисквания, които трябва да се водят. Едва ли някой е готов с решение на проблема, но не бива да забравяме, че е, ние сме едната от страните в бюджетния процес. Нека да ви напомня за един документ, който може по-нататък секретарията да ни го прати, е, но това е още един документ, е, който не съм вярвала, че ще се позовавам. Това е и документ на съвета, наличен е в интернет. Това е първата, първите реакции по отношение на проекта бюджета за 2013 година на комисията. Има приложение, в което ясно става дума, че години наред е имало недоизразходване на бюджета на Европейския съюз. Но през последните две години трябваше да стане ясно, че тия времена приключват. И то приключват по по-драматичен начин, отколкото си представяхме през миналия декември и е, ноември. Благодаря, госпожа Андресен. Благодаря, господин председателя. Господин Левандовски на осма страница от изложението ви пише, че държавите членки подават молби за избягване на задължения. Сега, как се уверяваме, че тия искания са истинни и спешни, защото става въпрос за 15 милиона? Аз разбирам, че е, вече нямаме положение, при което не се изразходва бюджета, именно поради кризата, защото повечето от е, финансирането за сближаване изисква съфинансиране. Е, как изведнъж Испания и Италия са се здобили със средства да си съфинансират проектите, при положение, че не са имали такива средства през последните 10 години? Също така се боя, че повечето от случаите на недоплащане или неплащане се дължат именно на Испания и на а, Италия. Това са страни с по-сериозни изразени фискални нужди. нужди. Нещо друго, което е тревожно в баланса е предсрочното финансиране. Все повече финансираме е, предсрочно и все повече е нуждата ни от ликвид, ликвидност. Може ли да обясните това? Как става така? Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин комисар, за презентацията и за предоставената информация. Ние очаквахме информация от този вид. но след като ви чухме, получихме още по-ясна представа. Вярно е, че положението е доста драматично. И можем да кажем на съвета, ми ние си знаехме, отдавна ви го казвахме. Още от а, самото начало на нашият а, мандат ние непрекъснато отправяхме предупреждения. Може би направихме грешка, трябваше да водим по-задълбочени преговори по кредити за плащане още от самото начало. Но съвета се и натеше в това отношение. За нас плащането е начин за спестяване на пари. За съжаление обаче, съвета не взе предвид нашите предупреждения. Не, че сме имали някаква кристална топка, която да ни позволи да надникне в бъдещето. Не. Чисто и просто на базата на солидно подплатена информация се опитахме да предупредим съвета. И така, имаше разногласия, имаше сблъсъци с съвета относно данните това периодично представяне от страна на комисията на различията и на разногласията с оглед на плащанията ни е от изключителна полза с оглед на следващите преговори с съвета. Нуждаем се обаче от по-подробна информация. Как точно ще направите тази оценка, тези изчисления? Държавите, членки и съвета трябва да се вслушват повече в думите ни. Някои плащания са прехвърлени за 2011-2012 година, като за част от тях се казва, че това се дължи на си финансирането или пък се обяснява с това, че, не че са били избегнати някои от поетите задължения. Защо имаме увеличаване на съфинансирането и как ще се отрази това на плащанията през 2012 година? И един последен въпрос, който е близък до този, който вече ви бе отправен. Някои а, е, неща не са били заплатени поради липса на средства. Вие говорихте за нуждата от по-голяма гъвкавост. Да, винаги се нуждаем от по-голяма гъвкавост, но какво означава това на практика? Какво разбирате вие под по-голяма гъвкавост? Председателят ще помоля следващите оратори да бъдат малко по-кратки, защото комисарят ще ни напусне. Елга Трюпер. You, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Мисля, че наистина трябва да разполагаме с много точни данни както получихме днеска, за да можем наистина да преговаряме и да защитиме своята позиция. Нямахме подобна информация миналата година и А тогава, миналата година, мислихме, че 2012 година ще бъде по-добра от 2011, докато сега в вашето, в вашето изказване, в вашия доклад стана ясно, че нещата напротив няма да бъдат по-добри, т.е. ще бъдем изправени пред по-големи проблеми, но е хубаво да го знаеме предварително. Вероятно вие споменахте също като, като че ли майче няма да има достатъчно апроприации за научните изследвания. Това обаче е в пълен разрез и противоречие с нашите стратегии и нашите цели и това просто е една катастрофа. Е, и намирам, че това е едно твърде лоша новина. Раймер, последния оратор. Благодаря, господин председател. Преговорите за бюджета за 2012 година, коригиращия бюджет, са всъщност преговори, които са повлияни от преговорите по предишния бюджет и не трябва да забравяме това – много трудно а, могат да ни бъдат представени а, цифри, тъй като тези цифри могат да бъдат представени от държавите членки в последния момент. Аз лично не мисля, че можем да твърдим, че Европейския парламент достатъчно отстоял позицията си. Ако бяхме казали всичко или нищо, какво щеше да се случи? Всъщност въпросът, който възниква тук е различен. Дали съвета ще продължава да играе своята игричка и дали тези, които срещат трудности в съвета, в крайна сметка няма да ги изразят. Може би не е толкова приятно човек да си мълчи и да няма възможност да изкаже своята позиция. Така че мисля, че някои от държавите членки трябва да изяснят позицията си в съвета. Съгласен съм, че Относно годишните процедури и коригирания бюджет. Това е добра идея. По въпроса за гъвкавостта. В годишния бюджет и разрешението, наистина трябва да навлезем в подробности, защото аз просто не мога да дам така карт бланш. Трябва да знам за какъв механизъм точно говорим тук. Комисарът Левандовски заяви, че ако не се постигне бързо консенсус по многогодишната финансова рамка, ще бъдем изправени пред голям проблем. Какъв е графикът ви? Какви са вижданията ви е, относно времето в комисията? По какъв начин бихме могли да помогнем? Благодарение на следващите бюджети и многогодишната финансова рамка, така че да не бъдем изправени пред подобен проблем за в бъдеще. Господин комисар. Благодаря ви. Аз мисля, че няма да имаме достатъчно време, но трябва още, още веднъж да обсъдим този, този проблем защото трябва наистина да извлечем полуки от 2011 и да пренесем този бюджет, този опит в изграждането на многогодишната финансова рамка от 2014 нататък. Раймер, Сидония, Хелга. А, а, а, това, че а, положението през 2011 година не предвещаваше толкова трудна 2012 година е просто не можехме да предвидиме, че една или две или три страни ще бъдат в толкова тежко положение. И че ще, че, че ще се получат такива искания в последния момент. Италия, как, както казах, из, изпрати искане за милиард и 700 милиона през декември, Испания за 1 милиарда. това по принцип е правилен а, подход, нали? Не трябва да се да се загубват тези средства, но 15, милион, 15 милиарда бяха а, поискани през последните месеци. А, за 5 бяхме наясно. Но а, бяхме в невъзможност да изплатим една част от тях заради а, липсата на гъвкавост на инструментите за разплащания. А, и тези разплащания дойдо, бяха сумите за тези разплащания бяха взети от излишъка, докато за други суми вече не, разполагаме с съответните, не разполагахме с съответните средства. Да, би било добре исканията да бъдат по-равномерно разпределени в течение на годината и същевременно а, това ще ни е в помощ. Да, Хелга права си, че е, в средата на 2012 година ще ще има недостиг на средства за а, научни изследвания и а, развойна дейност но към, към края на годината, тъй като разполагаме с повече информация, сме по-готови и имаме повече аргументи в преговорите за бюджета за следващата година. Сега, а, график, графика, който ми показахте е много интересен, ама много ви моля, не ме карайте сега да правя анализ на, на подобна таблица. А, знаете, е, че е, при, е, за плащанията в, едните области за кохезионните средства разполагаме с повече срокове, с по-малко ограничения, отколкото в други области, но рамките на 2012 година ще трябва да решиме много проблеми, свързани наистина с ликвидността. Госпожа Андерсън, вашия въпрос е много интересен в примерно Португалия, Ирландия или Гърция, се възползваха от това, че вдигнахме прага на съфинансирането до 95%. Те просто за тях това беше добре, но за други страни това не е, е чак толкова добър е, подход, защото това не ги задоволява. колкото до въпроса на Раймер, едно от е, Една от е, полуките, които трябва да извлечеме е цената на закъсненията и това а, е, ни а, е, кара да се стремиме до края на 2012 година да изработиме и да се споразумееме за финансовата рамка. И а, а, след, а след това нека не забравяме, че ще има избори в а, Германия и знаете, че европейския бюджет в никакъв случай не е подарък за някое правителство, което и да е то. Благодаря ви, господин комисар, за изключително ценната информация. Още утре ще имаме възможност отново да обсъдим тази тема и даже следващата седмица в рамките на триалога отново имаме тази точка в дневния ред. Благодаря ви, господин комисар. Свободен сте. Сега ви предлагам да дадем думата на госпожа Клукас. Трябва да и се извиня за закъснението, а, с което и давам думата, но обмена на мнения с Европейския комисар беше от съществено значение за нас. Ако обичате, запазете тишина. Добре дошла, госпожо Клукас. Бих искал да ви поздравя, защото през октомври на първата междуинституционална конференция във връзка с многогодишната финансова рамка имахме възможност да се зарадваме на сладкодумието, на госпожа Клукас и на нейния ентусиазъм да защити кохези... Е, структурните фондове и кохезионния такъв и ролята на тези фондове за регионалното развитие на нейния регион. Имате думата, госпожо Клукас. Much, Благодаря, господин председател, за това, че ме поканихте и за милите думи, които ми отправихте. Дами и господа, на 14 декември Комитета на региона прие почти единодушно и подчертавам, включително и с участието на Великобритания – насоките за многогодишната финансова рамка до 2020 година. И това по този начин бе изразена и затвърдена позицията на всички местни органи на властта в Европейския съюз. Ние бихме искали комисията да вземе предвид някои наши ключови предложения, новите ресурси, е, собствените ресурси, економическо кръстосано спазване и някои промени в някои компоненти на партньорските договори. Ние приветстваме е, участието на Европейския парламент в е, тази дискусия, не само на държавите членки. Комитета на регионите е, би бил много доволен, щастлив и би приветствал истинско съвместно вземане на решения между парламента и другите институции бихме искали да знаеме какво ще се съдържа в преговорната котия и какво няма да се съдържа. Бихме искали до края на тази година да бъде взето решение, защото това е от голямо значение за всички нас регионите и гражданите на Европейския съюз очакват такова решение, защото бюджетната дисциплина е само една страна, един компонент от проблема. Защото растежа означава да се генерират допълнителни средства и в най-уязвимите региони в регионите с най, в най-нервностойно положение. Голяма част от средствата идват от националните бюджети. Сега нека ви дам един пример за едно летище в зап... северо-западна Англия ами, с няколко хиляди пътници годишно и три дестинации. Междувременно обаче 28 милиона европейски пари бяха инвестирани в в а, това летище, което доведе до, а, до, до допъл, допълнително инвестиране от 80 милиона от частния е, сектор, което доведе до развитие на, на летището, закупуване на нов флот и, флот и така нататък. И това доведе до е, развитието на целия регион, създаване на а, е, работни места. Ето, показва, това показва на практика че кохезионната политика може да функционира правилно. Смятаме, че финансирането такова каквото е, е наистина минимално. Евро... Европе... Дър... Дър... Дър... Държавите членки вложиха големи амбиции в Лисабонския договор и в стратегията до 2020 година. Сега те трябва да е, действат, за да могат наистина да осъществят амбициозните си цели. Комитета на регионите подкрепя упростяването на сложната система за отстъпки и смятаме, че постепенно генерирането на собствени ресурси ще е, отмени и ще замени е, националните вноски. От една страна, ние приветстваме позоваването в глава 1 на кохезионната регион, регионална и социална политика. Колкото до кръстосаното спазване, ние се, е, се противопоставяме на някакво макроекономично, економическа пред, пред, на макроекономически предусловия, защото смятаме, е, че по-важно е проектите да бъдат ефективни, а не да се прилага е, буквално законодателството на Европейския съюз. Ние се противопоставяме на резерва, който беше предложен, защото смятаме, че той може да постави под е, опасност изпълнението на бюджета. Е, и може да генерира едни е, не, неясни, неверни е, цифри и резултати. И Смятаме, че, поня... че това по... до известна степен ще бъде препятствие пред местни и регионални органи на властта да получат финансиране. Наистина, услови... условията трябва да бъдат много ясни, да договарят да на а, ясни критерии, които да бъдат изработени в тясно сътрудничество с местните и регионалните органи на властта. Също смя, смятаме, че във всяка оперативна програма трябва да се набляга на енергийната ефективност, на, а, на развитието на малките и средни предприятия колкото до равноправието, равноправието между ам, половете, между младите и възрастните не се спал. Важното е да се създаде една обща стратегическа рамка с общи стратегически насоки. Европейския социален фонд трябва а, да работи за целите на социалната кохезия бихме искали предложенията по естеството на кохезионната политика да бъдат по-добре разпределени в Европейския съюз, макар и по-големи средства да се отделят за районите в по-несправедливо, по-неравноправно състояние. Знаеме, че някои е, региони просто и отпадат от конвергенционната политика и ние в никакъв случай не трябва да позволяваме тези региони да изпадат в още по-лошо положение, отколкото може. Напротив, ние трябва да консолидираме постиженията. Смятаме, че местните и регионалните власти трябва да бъдат е, партньори, активни партньори в е, изработването на е, партньорските договори. И да работят ръка за ръка с националните правителства. Бихме искали да има а, повече синергия за да могат местните и регионалните власти да подкрепят постиженията, защото те не могат да го правят, ако не участват в процеса на, за взимане на решение на решенията. Обаче смятаме, че средствата отделени за регионалното е, развитие са недоста... недостатъчни, по-специално, що се отнася до селските райони. Считаме, разочаровани сме от от това, че има по-малко средства отделени за сектора рибарство. Смятаме, че е, новациите и развойната дейност се нуждаят от повече средства, защото те ще е, спомогнат за растежа и за създаване на повече работни места. Смятаме, също така, че отпуснатите средства за националните програми, за програмите за здравеопазване са а, уместни. А, а, исках да направя тези предложения от името на Комитета на регионите и ви благодаря, че ги изслушвате. Ние а, наистина подкрепяме работата, която извършвате в тази комисия, работата, която се извършва тук, в Европейския парламент и от екипа, който участва в преговорите. Защото правилно, добре е хората да могат да се възползват пряко от преимуществата, защото те, когато изпитат на гърба си тези, е, тази, това благотворно развитие, ще разберат, че наистина Европа е по-близо до гражданите. Благодаря, госпожо. Вашите препоръки ще бъдат е, взети предвид. Благодаря и за документа, който ни е, разпространихте. Просто в една страница вие сте направили едно а, резюме на всички ваши предложения. На ме... Ще продължим да бъдем в тесен контакт с вас. Имаме още две точки в дневния ред. Точка 16 и доклада на госпожа Грелие относно програмата на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации. Имате думата. Благодаря, господин председател. В рамките на законодателни предложения в кохезионната политика, Европейската комисия предлага да се групират три програми, които в момента съществуват в многогодишната финансова програма. РЕС, както и програмата за младеща. Трябва да се отчете и приоритета в стратегията Европа 2020 борба с безработицата. на Европейската комисия се опитва да рационализира използването на фондовете и да създаде синергия между всички съществуващи структурни фондове. Европейската комисия предлага да се разшири обхвата на всяка програма. За ЕОРЕС се дава възможност за свързване с финансирането от някои фондове, които функционират добре и те да бъдат прехвърлени към европейските фондове, което поражда някои бюджетни проблеми. За другата програма се предвижда обмен, улесняване на обмена и на командироването на работници, а по програмата за микрофинансиране идеята е целеви групи да станат и социалните предприятия. Предложението е интересно, е, в някои отношения трябва да бъде преработено, най-вече относно кохерентността на новите програми, тъй като имаме различни целеви групи в тези три програми. Имаме и предвидени подпрограми, така например не е ясно какво си има предвид под социално предприятие, така че се нуждаем от ясна дефиниция в това отношение. Имаме и докладчик от водещата комисия в парламента по заетостта. Тя също работи по тази тема. Финансовите средства, които са отредени за тази програма, ще бъдат по-малки от тези, които бяха предвидени в предишните три програми, когато съществуваха по-отделно, но не се дава ясно обяснение защо има такова различие в финансирането. Така че трябва да получим тази информация. Още два кратки коментара. Би било интересно да разберем по какъв начин възнамерява комисията да поддържа отношенията си с Европейския социален фонд и да разберем какви са връзките с някои други европейски инициативи, като Жасмин, например. Трудно е да се направи оценка на тази програма, тъй като тя е нова. Това е един нов инструмент, така че не можем да се произнесем относно тази ефективност но с най-голямо удоволствие ще изготвя доклада. Това е, господин председател. Благодаря, госпожо докладчик. Има ли коментари или въпроси, които искате да зададете на госпожа Грелие? Не. В такъв случай бих искал да ви напомня как възнамеряваме да действаме. На 25 април ще разгледаме проекто доклада по становище на госпожа Грелие. Крайният срок за внасяне на измененията ще е следващия ден. Доклада трябва да бъде прият на заседанието ни на 31 май. Водещата комисия по заетостта ще гласува на 21 юни, а докладът ще бъде прият през юли на пленарно заседание. Благодаря на госпожа Грелия. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред. Господин Фарм и а, неговия доклад върху рамковата програма за конкурентоспособността и иновациите както и за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейските транспортни енергийни мрежи. Доста, свър... доста сложено заглавие за нещо, което всъщност се свързва с проектни и облигации. Днес разговарях с Европейската инвестиционна банка. Въпреки, че им викаме е, проектни облигации, всъщност не са е, облигации. Човек може да стане с впечатление, че Европейския съюз имитира облигации, което не е така. Може би друг термин е, би било добре да намерим. Така или иначе, това сме го обсъждали преди в комисията, но за първи път, след като аз внесох доклада си сега очакваме предложения за изменения. Много разисквания сме водили до сега. Срещнал съм се с докладчиците по становището от ИТРА и ТРАН, както и с докладчиците в Сянка от другите политически групи. Провели сме срещи с различни генерални дирекции на комисията на Европейската инвестиционна банка. Също така опитвали сме се заедно да достигнем до консолидиран текст. Няма да навлизам в подробности, но явно е, че всички са съгласни, че има големи потребности от инвестиции за инфраструктура в Европа и сега съществуващите инструменти не са достатъчни за да покрият тези нужди от инвестиции, най-вече при е, сегашния економически контекст, ограничението на обществените финанси, проблемите на банките, и а, повишаването на изискванията, което се налага от нас по отношение на капитала. Трябва да намерим альтернативни пътища напред, за да а, мобилизираме финансирането за тези инфраструктурни нужди. Идеята на предложението на комисията е да се въведе един допълнителен инструмент за привличане на частни дългосрочни инвестиции инвестиции по приоритетни проекти, най-вече инвеститори, които в момента не се занимават с инфраструктурата, като например пенсионните фондове. Мисля, че като цяло идеята е положителна и в проекта доклада си одобрявам предложението на комисията. Предложението е свързано с, за, пилот, е, за пилотната а, а, фаза 2012-2013 година. Като цяло е добро предложението. Опитваме се обаче да внесем някои корекции, около 5-6 са измененията, които сме внесли. Първо бихме искали да подчертаем, че става дума единствено за пилотния етап. Не поемаме ангажимент по отношение на инструмента за свързване на Европа, следващата многогодишна финансова рамка и така нататък. С това ще се занимаем на друг етап. Тук говорим само за пилотната фаза. От друга страна, не бихме искали да обесърчим онези, които проявяват интерес към участие в пилотната фаза. Затова не сме приели някои от предложенията на комисията ИТРЕ по промишленост, която твърди, че и сега трябва да се предвиди някаква стратегия за излизане от пазара за проектните облигации. Не, нека първо да видим пилотната фаза и след това вече ще гледаме по-нататъчните периоди и инструмента за свързване на Европа. Понеже това е второ, понеже това е пилотна фаза, трябва ни е, ясен текст по отношение на докладването. Трябва да се знае по какъв начин се развива този пилотен етап. Тук трябва да изясним позицията си и за това призоваваме Комисията и Европейската инвестиционна банка да идват и да докладват пред, пар... пред парламента всяко полугодие на 6 месеца. За съжаление има грешка в едно от измененията, защото пише, че комисията предоставя доклад на Европейския парламент на 6 месеца, всеки 6 месеца. Не това е намерението, не на всяка цена става въпрос за писмен доклад. Това, което аз съм написал в текста си е, че комисията докладва пред Европейския парламент. Това може да стане на заседание на комисията устно. Това ще го поправим. Трето, оценката на пилотната фаза. Внесли се има едно изменение, което цели да изясни нашата позиция. Естествено, че имаме проблеми с времето, защото пилотната фаза е 2012-2013 година. След това идва инструмента за свързване на Европа, който ще заработи от 1 януари 2014 година. Не сме сигурни, че ще можем да осигурим оценка на време. Може би по-нататък ще внесем предложения в тази връзка, но ще се опитаме рационално да подходим към въпроса. Четвърто. Има тревоги, знам, а, сред държавите членки, във връзка с това, че в момента а, се захващаме с един нов рисков а, проект, който може да има въздействие върху европейския бюджет. Искаме да стане съвсем ясно, че това, което предлага комисията, е а, ясен таван 230 милиона, които ще се пренасочат от а, други места. Трансевропейските а, е, мерки и гаранцията, гарантирането на средства от транспорта. Тези 230 милиона са абсолютния максимум няма други а, а, пасиви, повече от това не можем а, да оползотворим 230 милиона. Единственият начин да загубим тези 230 милиона е, е всички проекти да се провалят и аз не мисля, че това е, е реална възможност. Но 230 милиона е максималният таван. Това трябва да стане съвсем ясно. Пето. Не знаем доколко ще са успешни проектните облигации, не знаем дали е, това е най-подходящата техника. За това съм внесъл едно е, изменение от по-скоро политически характер, което гласи, че е, независимо дали е успешен модел, е, съм убеден, че ни трябва допълнителни финансови инвестиции, за да, е, модели, за да, инвестир, за да укрепим инвестициите. от политическа гледна точка е изключително важно да се намерят нови начини за засилване на инвестициите, за приобщаване на нови инвеститори, не само чест, частни, както се говори в това предложение, но в бъдеще може би и обществени такива. Оставаме отворен въпрос за другите техники, другите методи. Знаем, че има предложения свързани с не просто проекти, ами проектни портфейли, които да се финансират по такъв начин. затова сме внесли това изменение, за да останат отворени тези възможности за бъдеще. И така, в заключение, мисля, че е особено важно да се опитаме да а, подкрепим а, предложението на комисията. То обаче може да се подобри а, чрез някои от нашите изменения. Също е много важно да се види, че това е една първа стъпка не само към финансирането на инвестициите в инфраструктура, но а, към създаването на пазар на облигации в Европа, което в бъдеще може да се окаже много важно и това не бива да го губим от поглед. И накрая. Даваме си сметка, че в Комисията по бюджетен контрол се проведе разискване във връзка с доклад на Сметната палата за финансовите инструменти, откъдето възникват много въпроси, свързани с липсата на регулиране, например. Надявам се това да се изчисти в финансовия регламент, недостига на финансиране, т.е. нуждата от финансиране и, и източниците на финансиране, това, което може да се финансира чрез облигации, това, което може да се финансира чрез пазара. Това съм се опитал да го разясня в пояснителните бележки. Трябва да стане ясно, че това е допълнителен инструмент, който не е заменя а, други източници на финансиране, други източници на безвъзмезна помощ, нито от страна на Европейския съюз, нито от а, държавите членки. Става въпрос за мобилизиране на нови ресурси. Също има въпрос от, на Сметната палата, свързан с въздействието на някои от а, нашите инструменти, защото се очита доста ниско въздействие. Комисията тук а, предвижда въздействие, което да се равнява на 15-20 пъти е съответствие от страна на частния пазар. Тоест едно евро финансирано от Европейския съюз а, а, трябва да се равнява на отклик от 15-20 евро от частния сектор. Също така приветствам за заключенията на, съвет, на Европейския съвет от преди няколко седмици, което, което гласи, че като си имам предвид нуждата от финансиране на ключови инфраструктурни проекти, Инициативата за проектни и облигации трябва да се укрепи, усилията по нея трябва да се укрепят и да се цели приемане на първо четене към юни. Аз подкрепям тези заключения. Също отчитам, че а, изложението на госпожа Клукас от Комитета на регионите също засяга тези моментите. Надявам се да постигнем съгласие между институциите, Комисията, Съвета и Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря, господин докладчик. Благодаря за писменият доклад, както и за неговото представяне. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Доминик Рике е докладчик в сянка, но тя отсъства, така че аз ще представя позицията на НЕП. Като цяло ние подкрепяме вашия подход, залегнал в проекта. Бих искала обаче да се спра на някои точки, да направя някои коментари. Смятаме, че общия принцип трябва да е следния да се финансират проектите, които са прекалено рискови, за да бъдат финансирани от други средства от пазарите, но самите проекти да бъдат така изработени, че М да, да има някакъв рисков елемент, М времено да могат да привличат инвестиции. Аз смятам, че един а, трябва да имаме един по-умерен подход, който да създава почва за легитимност на проектите. И сега нещо малко по-сперно. Доколкото разбирам, основното противоречие, и ние ще внесем изменение за това, е начина за включване, за излагане на резултат на резултатите от оценката, т.е. по какъв начин да представиме полките, защото инак а, това е целта на заниманието. Вероятно, регламента ще трябва да бъде прият преди края на пилотната фаза. А, аз и сега се извинявам и ще цитирам. След независимо оценка на пилотния проект, след като подобна оценка е направена, докато във вашия доклад се казва, че е, следващите проекти трябва да бъдат е, изработени на основата на тази оценка. Тоест, тук има противоречие. Ще внесеме и изменения, свързани с начина на докладване, както и свързването на този регламент и начина на подбиране на проектите тъй като говоря от името на госпожа Рике, не мога да правя а, допълнителни коментари. Благодаря, си, Доня. Благодаря, си, Сидония. Е, изключително щастливи сме, че нашата колежка има такъв качествен говорител от нейно име. Карла от Гухт less ambitious than Sidonia because I'm also... Аз не съм толкова амбициозен, колкото uh, Седония. Аз също замествам един от докладчици, докладчик в сянка. Uh, мога да кажа, че uh, е положителното, положително отношението uh, към uh, доклада, но може би ще внесем някои изменения. Но като цяло подкрепяме и искам да ви благодаря за доклада. Благодаря, Изабел Дюран. Благодаря, господин председател. Аз представям самата себе си, ако мога така да се изразя. Също съм удовлетворена от доклада. Изключително интересна материя, тази, този пилотен етап. Един коментар все пак, който може да доведе до евентуално изменение. В доклада се съсредоточаваме върху използването на механизма във връзка с всички критерии и рискове, които биха могли да възникнат. Там се упоменава, че проектите, одобрените проекти не трябва да водят до нарушаване на вътрешния пазар. Въпреки, че тук обсъждаме бюджетната техника, може би би било добре да поставим акцента върху евентуални други нарушения на пазара, не само тези на вътрешния пазар. Например, на вреди за околната среда и така нататък. Трябва да се вземе предвид риска, който да бъде финансово подплатен – защото може да се стигне до последици в някои други политики на Европейския съюз. Така че дори да се намираме в пилотната фаза, считам, че трябва в рамките на критериите не само да оценяваме риска в тази материя, но да оценим и риска, финансовия риск, който поемат частните партньори в някои други области. Трябва да вземем предвид и последствията върху политиките на Европейския съюз. Всичко това трябва да бъде взето предвид в критериите, които се прилагат към пилотната фаза, както и към всички останали такива. Пилотната фаза ще бъде базата, на която ще бъде изработена последващата такава. Инфраструктурата никога не е неутрална. Това, че нещо е построено, не означава, че то е неутрално. Всичко е въпрос на избор. Дадено нещо да бъде изградено по един или друг начин, да се намира на едно или друго място. Ето защо считам, че трябва да отделим специално внимание на пилотната фаза и на последващите фази. Благодаря, Изабел. Имаме представител на Европейската инвестиционна банка, както и представител на Генерална